за второ четене доклада на Есенко Селимович Здравеопазване на животните. Давам думата на докладчика колегата Селимович. Благодаря, председателю. Ще започна с благодарности към докладчиците в Сянка за отличната работа. Това беше много сложно законодателство, много широко обхватно. Имахме нужда и от е, много голяма подкрепа а иначе нямаше да постигнем отличния резултат. Благодаря ви. Искам да благодаря на Европейската комисия. Европейската комисия работи много добре, що се отнася до гъвкавостта в тези преговори. Поздравявам ви. Искам също така да благодаря на Латвийското председателство на Европейския съюз. Те бяха наистина потопени в работата. Така имахме една отлична възможност да постигнем споразумение, което много се харесва на Европейския парламент. Какъв е резултатът? Първо европейско законодателство, което говори за връзката между здравето на животните, здравето на хората и хуманното отношение към животните. Едно здраве. Заразните болести са засегнати тук, като птичия грип е, и други. Разбира се, те заплашват е, здравето не само на животните, но и на хората. Същото се отнася и за антимикробната резистентност. Имаме тук едно ново законодателство, което ни дава възможност да засегнем всички тези теми и така имаме по-добър инструмент за справяне с всякакви видове заболявания и най-вече да предотвратим тяхното появяване сърцевината на това законодателство говорим за земеделските стопани. Трябва да се спазват правилата на доброто животновътство. Ветеринарната медицина също трябва да бъде използвана интелигентно. Тоест, в бъдеще ще бъде много по-трудно да се прикрие лошото животновътство посредством антибиотици. Законодателството се занимава също така с бездомните кучета. Националните власти трябва да пред предотвратят разпространението на различни заразни заболявания, които се предават от бездомни животни. Когато се предприемат такива мерки, не трябва да се причинява страдание на животните. Онези, които отговарят за животните, трябва да се регистрират и своите животни. Европейската комисия получи мандат да приеме правила за регистриране на кучета, ако има такава нужда. Освен това, имаме и хоризонт Детален въпрос, който е много сложен, свързан с а, актовете по делегация и по прилагане. Европейският парламент има контрол върху основните елементи, като например списъка с заболявания, които ще се включат в това законодателство. Техническите аспекти ще бъдат разгледани от техническите комитети на съвета. Всичко това е в пакета, който ще гласуваме утре. Това законодателство е важна стъпка напред. Така ще можем да се борим с антимикробната резистентност сред животните и хората. 39 глави имаме по тези въпроси преди, а сега имаме едно законодателство с ясни цели, изключително е, добро доказателство, че европейско законодателство може да бъде упростено. Марият Полсън работи много по този въпрос. Пред... Аз я заместих в този парламент и много се радвам, че довърших нейната работа. Комисията по земеделие единодушно подкрепи това законодателство. Силно се надявам, че Европейския парламент ще го подкрепи при гласуването утре. Благодаря. Аз благодаря от името на Европейската комисия. Дам думата на комисаря. Дякую, пане Много ви благодаря. Много ми е приятно, че мога да се обърна към пленарна зала днес и да говоря за успешното приключване на работата по това предложение, което е известно под името здравеопазване на животните. Всъщност предложението е изключително важно. Трябва да кажа, че и парламентът, и съветът, и комисията работиха изключително усилено. Като всички заслужават да бъдат похвалени. Ние разбираме много добре колко е важно здравето на животните. То е свързано и с е, здравето на хората. Даваме си сметка следователно, че избухне ли е, заболяване, това е проблем за всички. Разбира се, ние трябва да сме готови за евентуалните заплахи на бъдещето, каквито и заболявания да се изправят пред нас. Но това предложение помага на селскостопанския отрасъл и ни прави по-конкурентно способни в международен план, защото ще можем да се борим с заразните болести по животните, да опазим здравето на животните – и ще бъдем по-конкурентно способни, що се отнася до селското ни стопанство. Предложението е, прави много по-ясни отговорностите на фермерите, на ветеринарите и на компетентните органи. Освен това, има известно облегчаване, що се отнася до натоварването с определени мерки. Тук сме искали да се водим от справедливото разпределение на риска. Проекто предложението също така съдържа много важни текстове за антимикробната резистентност. Но разбира се, нашата работа не винаги е била лесна. Въпреки това ми се струва, че основните трудности са преодолени, защото най-същественото в предложението е изработено добре, обсъдено е с всички заинтересовани групи и аз всъщност очаквам бъдещото одобрение. Разбира се, работата ни ще продължи. Има множество актове за изпълнение и делегирани актове. Ще се въведат и нови правила след тяхното одобрение. Уважаеми господин председател, благодарен съм на Европейския парламент за неговия принос, за конструктивния начин на работа в дългия път на това предложение. Мисля, че постигнатото е впечатляващо. Е, виждаме, че тук се стигна до съгласие и, и господин Селимович всъщност продължи много успешно работата на госпожа Паусен. Е, знам, също така как участваха и предходните екипи от предходния етап на парламента. На тях също трябва да се благодари. Но ето ние вече можем да направим последната крачка по това важно предложение и да стигнем до един много успешен завършек. Благодаря. Много ви благодаря наистина, господин комисар. И сега от името на политическите групи започваме с НП, колегата Алберт Дес. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз също искам да благодаря на докладчика, на докладчиците, в сянка на вас, господин комисар, на латвийското председателство, защото този проект се реализира по ваше време. Новият регламент за здравеопазване на а, животните ще обедини десетки сега съществуващи законодателни разпоредби за здравеопазване на животните и борба с различни заболявания. Имаше стотици предложения за изменение, но Комисията по селско стопанство успя да се споразумее за компромис в името на здравето на животните в 28 държави членки като много държим да се а, спазват много по-строги разпоредби в обмена между стр... държавите членки на Европейския съюз и трети страни. За това държим, например, заболяванията по животните да влязат в основния текст на регламента като списъкът на заболяванията да се актуализира постоянно. Много добре, много е добре, че регламентът ще допринесе и за подобряване на общественото здраве и за подобряване на начина на отношение към животните. Моята група с голямо мнозинство ще подкрепи текста. Господин комисар, убеден съм, че вие ще се погрижите за неговата реализация. Благодаря от името на социалистите и демократите. Госпожа Джофрида, две минути. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Последните години бяхме изправени пред различни здравни, спешни кризи, които преминаваха от животните към хората. Имахме свинска треска, след това имаше птичи грип и така нататък. Много заразни е, заболявания. Точно този регламент смята да се бори с тях. Искам да благодаря на колегите, които работиха заедно с мен по това становище. Искам да поздравя и докладчика и госпожа Полсен, която приключи своя мандат с този регламент, като постигна голям успех и успя да постигне голям консенсус сред всички групи. Има два аспекта, които искам да подчертая. Първият аспект е, че най-накрая написахме черно на бяло че е, здравето на животните зависи от това как живеят те, какви са им условията на живот. Едно е, е, животно, което е било е, унижавано и бито, не може да даде е, здраво месо. Искаме всички онези, които се занимават е, с животновътство, да избягват е, страданието и болката при животните. Е, трябва да. Е, спазваме правилата на хуманността. Следващия принцип е за превенцията. Не да се борим с заболяванията, а да ги предотвратяваме, е, като използваме по-добре зоотехниката трябва да има ясна отговорност за това, кой се занимава с животните. Значимостта на този регламент всъщност е в това, че той създава една единна рамка, имайки предвид над 40-те акта, с които разполагахме преди. Част от тях бяха от 60-те години на миналия век. Имаме правила за добрия живот на животните и за тяхното здраве. Те са необходими, защото в Европа все още се среща изтезание на животно, лошо отношение към животни и като че ли толерираме такова отношение и дори го игнорираме. Благодаря. Благодаря, госпожо Джуфрида. Сега от името на ЕКАРЕ господин Вейчеховски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 той наистина е постигнал много. Тук става въпрос за регламент от изключително голямо значение за Европейския съюз, защото е свързан с здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. Регламентът е важен не само за здравеопазването на животните, а и за това на хората докладчикът в Сянка. Аз бях докладчик в Сянка от ЕКАРЕ и съм много о, доволен, че се взеха предвид много от нашите бележки по отношение на подобреното отношение към животните, включително и домашните животни и домашните любимци. Особено задължението за регистрация е крачка напред. Мисля обаче, че това не е всичко. Трябва да се направи повече. Европейският съюз трябва да се чувства отговорен и за хуманното отношение към бездомните животни. Тук се нуждаем от много повече мерки. Призовавам да ги предприемем. От името на АДЕ, колегата Хуитема. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Антимикробната резистентност не бива да бъде подценявана, тъй като в отглеждането на животни се използват все повече и повече антибиотици. Да не говорим, че непрекъснато в селското стопанство навлизат и нови видове антибиотици. Разбира се, холандското председателство превърна този въпрос в приоритетен и това трябва да кажа безпредседентно. Нещо много хубаво. За първи път темата се разгледа от министрите на здравеопазването и всъщност се прогласи принципа, че има едно здраве за всички. Ние успяхме да се приборим за отговорното ползване на антибиотиците, като разбира се това не е лесно, но тук разчитаме на доброто управление, иновациите и интелигентните решения. Разбира се, не може един фермер да инвестира в новостите, друг не. за това и трябва да създадем равни условия. Хубави са тези законодателни норми, но те на първо място трябва да се изпълняват. Холандия е водеща в намалението на използването на антибиотиците, нека и другите я последват. Благодаря ви. От името на ГУЕ и Обединената левица, колегата Ек. Благодаря, господин председател. От името на нашата политическа група искам да благодаря първо на господин Селимович, както и на госпожа Паусен, макар че днес отсъства. Много е хубаво, че в член първи на проекта се посочват избягването на причиняването на болка на животното. Друг положителен момент е задължителната регистрация на всички професионални професионалисти, които отглеждат животни, с нещо с което ще спрем нелегалната международна търговия, защото има истински фабрики, които се занимават с контрабанда и търговия на невакцинирани животни, за които изобщо не се знае как са отглеждани, най-вероятно при катастрофални условия, нещо, което представлява огромен риск за разпространението на болести. Трябва, за съжаление, обаче да кажа, че проекто регламентът не служи на защитата на животните, защото е много повече се концентрира върху заразните болести. Това, което очакваме от комисията е истинска рамка за защита на животните, защото става въпрос за живи същества, а не за стока за моята политическа група и дефиницията за диви и питомни животни е много проблемна, защото според тази дефиниция бездомните кучета са диви животни. Нещо, което ще доведе до изкривяване на практиката. Освен това, недостатъчната правна закрила на безпризорните животни е вредна. Припомнете си само Румъния. Greens, uh, Deputy Bronis Rope gerbiamas gerbiami kolegos Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Нека да се възползвам от възможността да ви благодаря за извършената работа. Също искам да благодаря и на докладчикът за един много добър доклад. Проекто законодателството е само рамково такова, но то отразява правилно ключовите проблеми, свързани с борба с заболяванията. Ние подкрепяме целта да се защитават животните не само от заболявания, но и от стрес. Също така сме за това да има категории за заболяванията на животните и да има съответни изисквания за професионални познания за фермерите. Също следва да се отчитат и обстоятелства, които могат да подкопаят ефективността на най-добре замислените текстове. Доходите на земеделските стопани се сринаха и продължават да спадат. Примерно с спадането на доходите от млекопроизводството, фермерите вече не могат да инвестират в по-здравословни фуражи. За втора година вече млечни крави не получават достатъчно качествена храна. И за съответно не могат да си позволят животновъдите да им дават добавки, витамини и така нататък. Тоест, чисто економически фактори водят до възраждане на заболявания. Призовавам колегите да гласуват за законодателството и да не забравяме, че ако не решим економическите проблеми, примерно невъзможността да се закупуват качествени добавки, няма да постигнем целта да има добро здраве на животните. Сега давам думата на е, Филип Луасел. Заповядайте. Благодаря, господин е, председател. Наистина, практиката на някои, в някои кланници не отчита тези изисквания за хуманно отношение към животните. И би трябвало наистина в цялата верига да бъдат спазвани тези разпоредби защото в крайна сметка доброто отношение, хуманното отношение към животните е непосредствено свързано с човешкото здраве, с хуманното здраве. Стреса и малтретиране на, на животните в момента на, на, в кланниците, например, се отразява на тяхното, на качеството на месото и след това на, съответно се отразява и в хранителната верига. Колкото до клането е, би трябвало наистина да се спазват най-стрикни е, правила и съответния етикетаж, е, съответно етикетиране на продуктите от дадена кланница. Това са изисквания, които при ритуалното убиване на животни обикновено не се спазват. Е, съответно, това се отразява и на е, тяхните, е, на вътрешностите на, на, на трупа на убитото животно. Ясно е, че е, това е една трудна професия, но все пак би трябвало е, всички тези изисквания да се спазват и да са възможни. Благодаря сега Деяна Дот за една минута. Thank you. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, в началото искам да благодаря на докладчика за положените усилия по този толкова дълъг и важен доклад. Приветствам с умерен оптимизъм този доклад, тъй като той подчертава важността на здравето на животните. Има поводи за тревога в Европа. Имаме обаче е, нужда от допълнителни доказателства за, за причините за антимикробната резистентност, за да можем да се справим с нея. Фермерите трябва да имат достъп до правилния инструментариум, за да предотвратяват заболяванията сред животните. Нито благоденствието на животните, хуманното отношение, нито ефикасността не трябва да бъдат поставени на карта с този доклад. По отношение на изпълнението всички държави членки трябва да прилагат законодателството еднакво. За британските фермери трябва да има равнопоставеност и не може от тях да се очаква да се конкурират на Европа на две нива, там където има допълнително законодателство, защото в някои държави не се налагат допълнителни мерки от държавата. Благодаря. Сега госпожа Еранс Гарсия. Естер Еранс Гарсия. Имате думата. Заповядайте. Президенте, сеньор комисарио. Благодаря, господин председател, е, господин комисар. Е, ще гласуваме по второто четене за споразумението с съвета е, за здравето на животните и растенията. Това е досие, което се води от предходния е, мандат на комисията. Мисля, че сме постигнали много приемливо споразумение, достатъчно гъвкаво и с достатъчно възможности комисията да действа, ако има открити е, значими е, заболявания. Също и списъкът на съответните заболявания ще ни даде повече сигурност. Така ще играем и по-активна роля в борбата с разпространяване на заболяванията и а, резистентността към антибиотици. Господин комисарът беше прав в коментарите си. Има огнища на заболявания от време на време, но колкото по-организирани и по-добре подготвени сме, извинете ме, казва оратора, колкото по-добре организирани сме, толкова по-малко ще бъдат последиците, както за животните, така и за економиките от подобни избухвания на заболявания. Благодаря на всички, които са работили по доклада, благодарности и за Европейската комисия и надяваме се, че текста ще мине без проблеми. Приемате ли а, синя карта от господин Сани? Да? Госпожо, приемате ли синия карт? Заповядайте, господин Сани. Да, <clears throat> съгласен съм с сегашните е, разпоредби. Наистина е, бяха е, прилагани с успех, но имам въпрос относно. Е, вие говорите за гъвкавост. Това означава, че в някои държави Системата на защита на животните е децентрализирана и това прави невъзможно прилагане е, на европейски правила от центъра. Как ви възможност виждате в това отношение? Виждате ли опасност в това? Да. Аз идвам от една страна, която е много децентрализирана Испания. И децентрализирането няма да създаде проблеми. Необходимо е да има организация. Ако има достатъчно е, организация по веригата, децентрализацията не създава проблеми. Испанското правителство очаква да има една гъвкава система, която да даде възможност за борба с избухване на заболявания имахме подобен случай с едно заболяване по маслините неодавна. И е, трябва да можем да реагираме бързо и гъвкаво, когато има подобни проблеми. Така че проблема е не децентрализацията, а дезорганизацията. Господин Никола Копуто, има думата. Благодаря, господин председател. не, неправилното е прилагане на антибиотици в ветеринарната медицина и е, замърсяване на околната среда доведе до разпространението на организми, които се отразяват е, е, върху е, човешкото и животинско здраве. И сега ние се налага, налага се да се борим с е, резистентността, микробната резистентност. Е, което пък пречи и спъва борбата ни с разпространяване на инфекциите. Държавите членки трябва наистина да потърсят сравними и подробни задълбочени данни относно антимикробни материал, който се използва напоследък, за да може комисията да изработи една точна политика и по-добро по прилагане на тези средства, за да не се стига до резистентност, антимикробна резистентност. Комисията напоследък работи по този въпрос възоснова на информация от държавите членки. Благодаря. Господин Никълсън, благодаря господин председател. Регламента за ветеринарните лекарства е важен, за да се гарантира безопасността, качеството и ефикасността на здравето у животните. Това от своя страна ще доведе и до здраве у хората. Неотдавна се срещнах с представители на Британската ветеринарна асоциация в моя регион и с тях обсъдихме проблеми, свързани с антимикробната резистентност, но и не само. Що се отнася до туберкулозата, оговедата, в моя регион също обсъдихме този въпрос. Европейския съюз има законодателство, което е доста раздробено и е устаряло. Нямаме цялостна рамка за опазване на здравето на животните. И мисля, че в идните 20 години трябва да положим усилия, за да имаме такава рамка. Трябва да имаме регулаторна простота, прозрачност, наблюдение на, на, на болестите. Този регламент, проект на текст е пример за едно добро законодателство. Е, той не залага на твърде голямата е, регулация. Наред с докладчика искам да благодаря на Марит Полсен. Тя вече не е депутат, но беше много важен член на, на комисията Агри в парламента. Надявам се, че моето изказване ще стигне до нея и тя ще разбере, че и благодаря за онова, за което тя се бореше толкова дълго. Благодаря. Сега за една минута Франц Обермайер. Благодаря, господин председател. Е, предполагам, че е, ще проявите толерантност към мен, ако е, просроча времето си. Е, от 2000 от 30 години се използва, следващата година се използва с увеличение, да са увеличени от 30 тона на антибиотиците, които се прилагат е, е, при животни. И наистина това изисква да бъдем, е, да проявим особено чувство на отговорност и много внимателно, да насърчаваме внимателното прилагане на медикаменти по отношение на животни. Същото трябва да се отрази в при подписването на търговски договори трябва да има специална клауза, която да Всем под внимание този въпрос. Е, защита на здравето изисква глобален подход в целия съюз и не би трябвало да допускаме през задната врата на ТИТИП да стига до нас месо от, е, с е, компрометирано качество. Благодаря сега Георгиус Епитидеус. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Здравето на животните има отношение към това, което ядем, но много е важно и как се отнасяме към животните. Затова, освен контрола върху фуражите, ние трябва да внимаваме и да лекуваме болестите сред животните, за да не се предават те с съответните продукти, които консумираме климатичните промени водят до сериозни рискове за здравето и на животните, и на хората. За това на европейско ниво трябва да модернизираме и да упростим изискванията и проверките за внос на животни от третия страна, за да можем да защитаваме здравето на хората. И е, нека да дам един пример от моята страна, Гърция, която често незаконно внася кози и овци от Гърция и бившата Югославска република Македония. Те не са преминали ветеринарна инспекция и съответно са заплаха за здравето. А в Гърция си има механизъм за сертифициране. Благодаря. Госпожа Марияна Петир има думата. Е, Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Селимович за доклада. Здравето на животните е много важно и за безопасността на европейските граждани. Много се притесняваме поради все по разпространената антимикробна резистентност. Тя представлява сериозен риск за здравето на, на хората и за безопасността. Твърде голямото използване на антибиотици води до появата на нови щамове бактерии, които са резистентни спрямо антибиотиците. Е, използването на антибиотици е, постоянно е, е вредно и за животните, и за хората. Европа много се гордее с храната, която консумира, както и с високите стандарти по отношение на хуманното отношение към животните. Ние защитаваме своите стандарти в международни договори и споразумения. И това е добре. Регламента призовава за разумно използване на антибиотици, той определя и мерки за събирането на съпоставими и надежни данни относно използването на биотици в държавите членки. Подобни мерки са необходими, ако искаме наистина да правим предпазливост и да намалим така наречената антимикробна резистентност. От фермерите се очаква да запазят своите добри селско-стопански практики. Регламента има и измерение, свързано с здравето на хората, опазването на общественото здраве, тъй като той засяга и 25 милиона души. Благодаря. Приемате ли синя карта от господин Лебретон? Приемате ли? Повтаря председателя онова, което каза. Приемате? Заповядайте, господин Лебретон. Е, да, благодаря, че приемете. Госпожа Петия, вие току-що подчертах, че е важно да се води борба срещу е, твърде голямото е, прекомерното потребление и използване на, на антибиотици. Но също селскотварската политика насърчава точно това. Преминаването от традиционните култури към индустриално производство всъщност води до увеличаване на риска от заболявания, резистентност срещу антибиотици и съответно заплаха за човешкото здраве. Това не бива да бъде алиби за, е, успокояване, за успокояване на, на, на, на съвестта и насърчаване на, на селскопарска политика, която използва антибиотици. ОСП е съществува от много години. Тя е най-старата и най-успешната политика на Съюз. Не съм съгласна с вас. Нашите фермери използват антибиотици по различни начини и мисля, че регламента ще им помогне да използват антибиотици така както трябва. Европа винаги е настоявала на качеството на храните, на високото качество. Настояваме за това и пред нашите търговски партньори. Може да се гордеем с храната, произвеждана в Европа. Ако искаме да запазим това качество, трябва да използваме антибиотиците по един разумен начин. И сега Клара Агилера Гарсия. Благодаря, господин председател. Аз съм удовлетворена, тъй като от е, две години след първото четене в пленарна зала най-после провеждаме дискусия тази вечер и се придвижваме към окончателно одобрение. Мисля, че това е един от най-важните доклади, свързан с преработената, ревизираната обща скохарска политика. И именно живот, здравето на животните е важен, ком, важен компонент от тази политика. Свързано е с износа и вноса, така че поздравявам господин Полсен, който работи с нас, господин Салимович, докладчика Поздравявам ги за успеха, който постигаха с работата по този регламент. Да припомня на колегите, разбира се, че е, ни е, притеснява антибикробната резистентност, но това е проблем, който засяга всички нас, е, и ветеринари, и е, други, и хуманни лекари. Е, около това се разгарят е, големи дискусии и е, тези, това законодателство, законодателство на тази тема е важна, е много важно, тъй като то е, се отнася и до здравето на животните, така и до общите правила за човешко здраве. Благодаря. Анна Мария Кораца Билт. Една минута. Благодаря, господин председател. Това законодателство е стъпка в правилната посока, що се отнася до сигурността на храните. Антимикробната резистентност е въпрос с голямо значение за хората. Много потребители се притесняват тогава, когато купуват храна. В момента говорим за текст, който ще свърже човешкото здраве с здравото, здравето на животните. Много е важно да се използват антибиотици, така че да се лекуват наистина животните. Освен това, трябва да се използват антибиотици по разумен начин и да се използват тогава, когато наистина те ще бъдат е, за лекуване. За селските стопани трябва да има равнопоставеност и всички държави членки трябва да въведат отговорно използване на лекарства за животните. Благодаря, благодаря. Приемате ли синя карта от господин Дес, вашия колега? От същата политическа партия. Да, госпожо колега, бих искал да ви попитам е, дали сте съгласни с мен, че в е, е, ветеринарната медицина имаме много стриктни изисквания да прилагаме съответната документация. Това се отнася и за хуманната медицина и но а, а, как ще свържете това с а, използването на антибиотици в а, ветеринарната медицина? Благодаря, господин Дес. Както казах, много хора се притесняват защото твърде много се използват антибиотици и за лечението на животни и на хора. Настоящия регламент засяга животните, но моста е хвърлен. Науката вече е доказала, че е, използването на антибиотици оказва въздействие и върху хората. Е, лекарствата, които се дават на животните, оказва въздействие и върху хората. Ето защо текстът е толкова важен. Благодаря. Депутата им, думата има депутата Рикардо Серао Шантош. Благодаря, господин председател. Господин комисар, стратегията за здравето на животните трябва да допринася за превенция и за контрол на заболяванията сред животните и за намаляване на резистентността към антибиотици. Това е въпрос за публичното здраве, защото има връзка между здравето на животните и хората, а и видяхме, че има прескачане на заболявания от животните към хората. Това бе доказано и от едно изследване в Китай, в последствие публикувано през 2015 е от известното медицинско списание The Lancet. Следва да има контрол върху конкретните условия на производство в различните региони на Европа, там където условията позволяват да, се, е, да възникват заболявания. После, производителите, когато е, тяхното мнение трябва да се взема предвид също при сключване на международни договори. Пол Бренен, благодаря. Е, това, което ще гласуваме утре, отговаря на две наши, е, два проблема, които често е, нашите избиратели споделят с нас. Първо, подобряване общото отношение към животните чрез подобрени мерки за тяхто здравеопазване и второ, грижа за безпризорните животни. Първи въпрос при животните, при, заболяваните при животните, както при човешките заболявания, заболявания не признават ред и, е, заповеди. Дява, наистина трябва ни една е, солидна европейска рамка и е, спазване на общи правила, когато имаме случаи с епидемии или с огнища на зараза. Не по-маловажно е и второто, е, което означава ясно разпределение на отговорностите и е, от е, националните власти, както и по-хуманно отношение към безпризорните животни. Този закон ще се отрази благоприятно и върху животинското, и върху човешкото здраве, което означава, че Европейския съюз ще е добър по отношение на животните, към животните не по-малко, отколкото към хората хората. Сега Лукхарт. Мистер Бранан... Извинете, не чух. Е, приемате ли синя карта от мадам Грапини? Okay, yes, sorry. Sorry. Е, mulțumesc foarte mult. Е, am ținut neapărat să vă pun o întrebare. Благодаря. Исках да ви задам един въпрос. Много ми хареса това, което споменахте тук, именно без уличните кучета, защото това е в сърцевината на, на проблема. Всички имаме преживявания и опит с е, този проблем. Но въпросът ми е как може да се е, работи за здравето на безпризорните е, кучета? Това е сериозен проблем. Не с е, кучета, разбира се, които имат своите е, собственици и е, съответно получават лечение. Въпрос към вас. No, And, um... Да, добър въпрос. Очевидно, кучите нямат представа от шенгенските споразумения, така че те кръстосват границите както им хрумне и е, така, е, това въжи за Европейския съюз. Така че ключа тук е да работим заедно, е, всяка страна по-отделно в целия Европейския съюз, защото ако отделна държава членка се опита сама да се справи с проблема с безпризорните кучета, няма да успее. Само европейския подход би помогнал за решаване на проблема с уличните кучета и свързаните с тях заболявания. Благодаря. Сега Каленбах. Една минута. Е, уважаеми господин председател, предходната дискусия, дискусия някои колеги казаха, че политиката на, е, за, за здравеопазване на Европейския съюз е, сочи колко важна е тази дискусия. Очевидно политиката за опазване е разделена за, между държавите членки, е, съответните отговорности също, но ние е, човешкото или животинско здраве не можем да делим по държави. Ето защо имаме един цялостен пакет за здравето е, при животните и здравето на животните и борбата с инфекции и заразни заболявания сред тях. Това означава, че трябва да имаме наистина е, едно функциониращо защита на здравето на животните, съответния контрол върху заболяванията. Е, всичко това изисква общо законодателство, общи закон... Е, европейски норми, общ подход към лекарствените препарати, особено ветеринарните, защото те се разпространяват из целия Европейски съюз. Това нещата тук опират до публично личното здраве, е, здравето на животните, как функционира защитата е, на животните и съответно е, тяхното здравеопазване. Сега Нотис Мариес. Благодаря. За да гарантираме високо ниво на обществено здраве, трябва да се предприемат превентивни мерки за заболяванията сред животните. Тоест да се реши и въпроса с храненето на животните и да се търси възможност да не се засяга чрез заболязвания на животните здравето на хората. Има много добри практики в тази област и трябва да изготвим една опростена законова рамка в Европа за защита на здравето и на животните, и на хората, и за етично отношение към животните. Необходимо е да има условия да се предоставят съответните е, храни и фуражи, да има проверки, примерно за животни, които се изнасят от Македония и Турция за Гърция. Гърция в момента носи последици от програмата за економии и това застрашава здравето на животните. Господин Яковчич. Хвала лепо, господине председавајучи. Благодаря, господин председател. Имаме дълъг списък с заболявания при животните. Е, тези заболявания са в ущърпи на хората. Например, птичия грип, чумата по свинете, болестта луда крава, всички тези заболявания са опасност и за хората. Ето защо трябва да кажа, че този регламент, регламент е добър. Той установява точното равновесие между хуманното отношение към животните и опазването на човешкото здраве. Обеден съм, че този текст ще помогне да имаме една по-добра регулаторна рамка и за здравето на животните, и за човешкото здраве. Смятам, че комисията следва да положи всички усилия, за да може е, този регламент да влезе в сила и да се прилага в цяла Европа. Нашите партньори, от които внасяме животински продукти, също трябва да приложат същите стандарти hoje com a crescente mobilidade de pessoas de de animais e bens alimentares. с по-голямата мобилност и на хора и на животни, господин председател, е, риска от е, такива избухвания е, на заболявания се увеличава. Чумата по свинете, инфлуенца, птичия грип и така нататък е, са, говорят за това. С 10% е, всъщност е, е нам, нам, намален, са намалени средствата, които се отделят за закупуване на лекарство за борба с тези заболявания точно, когато трябва да правим обратното ние насърчаваме интензивното земеделие и пренебрегваме всички нива на опазване на здравето и е, защита на потребителите според ТИТИП би трябвало наистина да, да говорим за неща, които вълнуват хората, а не във вакуум да губим, и да си губим времето. Полчак. Благодаря, господин председател. Президент Доктор Обама формулира резистентността към антибиотици като един от своите приоритети в политиката си. Ние също трябва да осъзнаем колко е важен този проблем за животновътството и за потреблението на животински продукти. До 2050 около 130 000 тона антибиотици ще бъдат използвани в животновътството на година. Това е проблем, който има отношение и към правата на хората, и към животните. Ние трябва да защитаваме не само околната среда, но и правата на потребителите. Това е огромно ниво на използване на антибиотици. Благодаря. Думата има е, депутата Уорнер. Kiitos, arvoisa puhemies. Eläinten... Благодаря, Законодателството за здравеопазването на животните е много важно, защото за първи път сега се хвърля мост между здравето на животните и здравето на хората. Важно е да се осъзнае, че болестите, които се предават от животни на хора, са риск за сигурността Трябва да използваме антибиотици по отговорен начин и трябва да осъзнаем по-добре колко рискове има, когато използваме антибиотици. Надявам се, че в бъдещия закон този мой аргумент ще бъде взет предвид. Това беше последния оратор от а, спонтанно изказващите се и сега от името на Европейската комисия комисар Витянис Повилос Андрюкайтис. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, отново бих искал да изкажа благодарност на докладчиците госпожа Паусен и господин Селимович, е, докладчите в Сянка е, и техния, техни екип за отличната неуморна работа. Наистина слушах мненията, е, изразени тук, с голямо внимание и голям интерес. Е, наистина хубаво е, че такъв интерес проявявате е, към тази законодателна инициатива. Споменахте Комисията е наясно с економическото положение в момента, което е, се отразява отрицателно на въпросите, свързани с здравето на животните. Въпросът за безпризорните кучета бе поставен тук. Европейския парламент настоява да се, да се приемат правила е, за задължително регистриране на е, домашни любимци, кучета и котки и някои други такива. Ние имаме е, обща е, законодателна рамка, в която и са разписани основни принципи, включително тези за е, установяване самоличността и регистриране на животните. Е, има обаче животински видове, където прави, е, и сега има е, такива правила за регистриране, но регламента предвижда възможност да се разпишат по-подробни допълнителни изисквания за регистрирането на животни на други е, на, от този е, вид е, кучета, котки и други. В момента е, такова регистриране не се води. Необходимостта ще бъде преценена в бъдеще от комисията и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 делегирани, е, съответно закона за, живо, за здравето на животните ще е, определи дали с делегирани или актове по изпълнение ще работим нататък. Наистина е, тези въпроси са много важни. Предложното поле на този регламент е върху заразните заболявания при животните и не обръща особено внимание на хуманното отношение при животните. В тристранните преговори трябва да се изяснат именно връзката между здравето на животните и и човешкото здраве, не винаги е, беше лесно да отговорим на всички е, искания, но комисия, комисията разбира колко важно е здравето на животните за Европейския парламент и наистина е, потвърждава своя ангажимент с хуманното отношение към животните. Е, Европейския съюз има много добра е, е, законодателна рамка относно домашни животни, стопански животни, кокошки носачки, крави, млечни крави и така нататък. Това законодателство ще се продължи да се прилага. Тук говорихте за антимикробната резистентност. Тя е много важна за мен. Въпросите за резистентност същото антибиотици винаги са се включвали в предложенията на комисията свързани с здравето на животните. Това заедно с бъдещо законодателство по е, лекарствата и в фуражи е здрава основа за решаване на този проблем. Комисията излезе с изявление по този въпрос. Комисията се ангажира да публикува редовно доклади относно използването на е, антимикробни медицински продукти в, е, при животните възоснова на данни, които са подадени от държавите членки. И сега а, бих искал в заключение да изразя исканата си подкрепа на парламента за едно а, ранно първо, второ четене на този регламент, така че той да, този е труда вложен в, от всички нас в този документ да, да роди своите подве максимално бързо. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега е време за докладчиците господин Селимович Ясенков. Благодаря, господин е, председател. Благодаря за позициите, за вижданията. Още веднъж искам да подчертая колко е важно това споразумение. За първи път европейски закон определя връзката между здравето на животните и здравето на хората, както и хуманното отношение към животните новия закон ще ни даде по-голяма подготовка и повече инструменти, за да се справяме с заразите, които избухват в бъдеще. По този начин ще помогнем на животните, тъй като те страдат, когато заболяват тежко. Да не говорим, че ще спестим и много пари за лечение на животните, знаете, че сега имаме нужда от много пари за други цели. Законодателството, ако се приеме утре, ще бъде важна стъпка в борбата срещу анти е, е антимикробната резистентност. И това въжи и за хората, и за животните. Много се радвам, че има цяла редица от организации, които са зад това предложение. Копа Кочега, например, Европейската организация на ветеринарите и много други. Това показва какво голямо мащабно споразумение имаме. Надявам се, че парламента утре също ще приеме това споразумение, всички ще гласуват за него. Искам да благодаря на всички докладчици, на докладчиците в сянка, на съвета и на всички, които допринесоха за това законодателство. Благодаря. Замекам дебата. Благодаря. Така дебата.